to was some. I don't ask No, Something to do with the web stream. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Добър ден, дами и господа, скъпи колеги. Не сте много, но все пак има някой. Първо трябва да ви съобща, че днеска нямаме румънски превод. Само за тази сутрин въжи това. защо поради болест на преводач. Аз след обяд мисля, че вече няма да е болен. Не знам защо. А, господин председателю, бих искал да бих искала да а, помоля винаги да има а, романски превод, също и в работните групи. За съжаление, в комисията ИТРЕ е, нямаме превод на романски, нито на работните групи. А понякога се случва, както тази сутрин, е, да нямаме дори и на заседание на комисия, така че любезно ви моля да се погрижите за това, защото аз мисля, че устния превод е много важен. Благодаря. И аз съм на това мнение. Смятам, че е много важно да имаме превод. Секретарията действително се старае да го осигури. Аз обръщам голямо внимание на това всички езици, на които се превежда в нашата комисия, да има и преводачи за тях. Благодаря. На петте души, които са тук, трябва да кажа, че има повече преводачи от депутати, ако погледнете сега в залата. Повтарям, всички преводачи осигуряваме на всички езици и колегите ги няма. На някои трябва да благодаря, обаче други не идват. Бавно почва това да ме нервира и страхотно ме дразни. Трябва да се участва в заседанието. Моля стараме се да има преводачи за всички езици, всички колеги да опитат да присъстват на заседанието. Вие 100% сте права, че преводът е изключително важен за нашата работа. Така, да минем към същността на нещата. От комисията сме поканили няколко дами и господа днес. Първо поздравявам госпожа Стефан, е, Стефани Мичел, която е заместник член, и Кристиан Вайнбергер, който е член. Както и още един член от комисията. Благодаря, че сте дошли тук при нас. Това показва, че комисия, за комисията е важна тази тема. При нас тази тема дойде, че след посещението ни в Калифорния, когато говорихме с млади хора, колеги и колежки, които бяха, казах, много хора напускаха Европа. Ние срещнахме някой от тях. Ние казахме, искаме повече да научим какво става. И проведохме разговори в малки групи, от които разговори разбрахме, че комисията има твърде много власт, много малко от нас осъзнават това. Важна тема е как се развива европейската економика. И затова попитах, и поисках и помолих всички да дойдат и да слушаме информацията. Този въпрос има изключително значение не винаги говорим само за енергийната политика. Има и други теми, които са изключително важни за развитието на Европа в бъдеще. Въпрос е, има ли достатъчно предприятие? Какво правим, за да предотвратиме несъстоятелността? Или когато се наложи някое предприятие да обяви несъстоятелност, как постъпваме или какво се случва след това, да му се даде втори шанс? Това е много важно. Благодаря, че комисията е тук и предложението ми е първо да чуем какво. Да чуем неща, които комисията вече ги знае. И след това да задълбочиме дискусията. До 10 часа ще имаме време. Надявам се колегите вече да бъдат тук тогава. Предполагам, че вие ще пожелате първо да говорите по тази тема. Thank you, Mr. President, members of the благодаря, господин председателю, уважаеми членове на комисията. Да споменат какво каза нашия генерален директор преди няколко години. Как един проект може да е свързан с други проекти, възникват трудности в съгласуването. ако комисията знаеше какво знае, само тогава вече щеше да знае много. Тъй, е, че днес сме се събрали за да поработим по това въпрос. В рамките на няколко минути ще ви запозная с това какво сме вършили в тази важна област последно време. А колегата, а после малко по-обстойно ще ви запозная с работата, след това с радост ще отговорим на въпроси. Процедурите по несъстоятелност са много сложна законодателна тема. Знае се, че е, само около половината от всички стопански субекти оцеляват 5 години след като са създадени около 15, е, случая на, 15% от закриванията са поради несъстоятелност и нещо, което не се знае изобщо, не трябва да се е, знае, е, че само 4 до 6% от несъстоятелностите са недобросъвестни или са свързани с някакво нарушение или измама в общественото съзнание това не се знае. Аз нямам преди само широката обще, общественост, ами и а, стопанските общности. От какво се от какво се боят хората? Защо не а, стартират бизнес? Първия риск, който споменават, е, е това, от това да фалират. След това несигурността на доходите. Трето, а, загуба на имущество. С други думи, опасението да се загуби всичко. И е, а ние а, си мислим за предприемачите е като а, за хора на риска, но понякога риска е твърде голям. Последиците. Първо, преките последици върху предприемачите, тие, които вече са скочили в дълбоките води те са изправени пред редица рискове в нашите празни, правни системи. Та могат да бъдат обезкуражени да продължат да се занимават с бизнеса си, а понякога това не е чисто психологическо обезкуражаване, а практическа невъзможност може да е напълно невъзможно да се започне от начало след такова затруднение. Много малко вероятно е а, хората в подобна ситуация всъщност да са били недобросъвестни или непочтени. Вероятността е много малка, около 5%. В повечето случаи на несъстояност имаме ефекта на а, доминото, което е, започ... което е започнало с закъснение на някое плащане, с закъсняла доставка и така нататък. И може да включва и не много добро управление, но много рядко корупция, е непочтеност и правонарушения. Какво показва нашите е, изследвания? Когато се е, при едно второ начало на един стопански субект, обикновено развитието е по-бързо, растежа е по-бърз. Второто въздействие, втория ефект, е, освен този върху самите предприемачи, И бъдещите предприемачи, потенциалните по-скоро предприемачи, всъщност се отказват да започнат стопанска дейност поради това обществен, тези обществени а, представи. Евробарометър 2009 година показва, че е, Само около 40% от европейците предпочитат да са самонаети, а не наети. В сравнение с САЩ и а, Азия, а, тук нагласите са много по... по нагласите в полза на предприемачеството са много по-скромни. В изследването на Евробарометър зададохме а, въпроси. 48% отговориха положително на въпроса. Ако мислиш, че може да не успееш, е, трябва ли да не започваш? Отговориха да. Само малко над 10% са същите отговори, дадени в щатите. Има два законодателни акта в Европа. Регламент 1346 от 2000 година във връзка с процедурите по несъстоятелност и е, урежда въпросите на подсъдността при такива процедури, тогава когато имаме трансгранични дейности и директива от 2002 година, 74-та. А тя а, има за цел да, защ... да осигури защита на служителите при несъстоятелността. И в двата случая целта е похвална. А, за... Но а... нещата са по-скоро процесуални отколкото материал, отколкото съществени. Там не се гледа въпроса за втория шанс, разглеждат се процедурите по настоятелност, най-несъстоятелност най-вече. най- а, ние се опитваме да осигурим втора възможност на добросъвестните а, предприемачи. От 2004-2005 година а, водят началото си подобни планове. През 2007 година, година говорихме за превъзмогване на стигмата на а, лошите нагласи, свързани с а, фалита. През 2008 година в а, законодателния акт за дребния бизнес насърчихме държавите членки да популяризират тази идея и да насърчават всъщност повторното започване на бизнес дейности. И накрая обърнахме се към държавите членки да, да дадат възможност в рамките на една година да се закрива стопански субект в случай на добросъвестен фалит. Това е доста трудна задача. В момента средната продължителност на процедура по несъстоятелност е малко под две години. В Ирландия може за 40 година, а в Словакия 4 години и останалите са разпределени по средата. При прегледа на акта за дребния бизнес е, се обърна внимание на всичките тези е, въпроси и затова се обърнахме към държавите членки – с молба да се осигури срок от една година за закриване на а, фирма и още три години е, за а, погасяване на а, вземанията. После разполагаме с а, много изследвания, с а, много допълнителна информация. Ще дам думата на колегата да говори по този въпрос. Благодаря. Несъстоялността е ужасна. Самата дума е ужасяваща. Установихме още в самото начало на процеса, че просто хората се ужасяват като чуят думата. Така че това е един сложен проблем. Преодоляването му, решаването му е сложно. Никой не би искал да се занимава с това. Никой не иска дори да се доближава до проблема с несъстоятелността. Каква е нашата гледна точка? Гледната точка на Генерална дирекция предприятия. Аз бих искал да подчертая възможността за втория шанс несъстоятелността не се случва като нещо, което вие събуждате, изведнъж се оказвате в несъстоятелност. Това става в резултат от натрупани проблеми и, и в резултат от това натрупване обстоятелства фирмата се обявява в несъстоятелност. В продължение на години ние работихме и проучвахме този проблем. Ние проучвахме какви са резултатите от несъстоятелността и втория шанс от гледна точка на предприемача. Започнахме тази проучвателна дейност още от 90-те години. Това, което наблюдаваме, че има потенциал за действие. И органите за управление на всички нива не обръщат внимание на този потенциал – това особено вежи за несъстоятелността на физически лица. Защото това, което ние искаме да направим тук е да средочим върху втория шанс, да имаме повече предприемачи, да дадем, да изпратим сигнал към повече предприемачи, че за тях има втори шанс, че несъстоятелността не е доживотна присъда. Така че политиката е насочена към несъстоятелността на физически лица. Фирмата е обявена в несъстоятелност и се закрива. Но какво се случва с предприемача тогава? Стефани спомена две много важни неща. Първо, че тази сфера не получава достатъчно внимание от органи за управление и това има два неблагоприятни ефекта върху предприемачите. Първо, предприемачите, които са преминали през процедурата за несъстоятелност, те са предприемачи. И е изключително сложно днес да намерим предприемачи в Европа да се поддържа духа на предприемачество. Тоест тези хора вече са натрупали опит от управлението, те са извлекли пулките, и втория път те ще бъдат много по-добри предприемачи. Но не само това. Последиците са значително по-масштабни. Както каза Стефани, това е нещо, което изпраща послание и на току-що започващите предприемачи. Има много млади и не толкова млади хора в Европа, които се страхуват да започнат стопанска дейност, просто защото се страхуват да се провалят, да станат несъстоятелни. Сега бих искал да спра на това какви са проучванията на Евробарометър. 50% от населението в Европа се съгласяват или силно съгласяват, че човек не трябва да почне стопанска дейност, ако има риск от провал, от несъстоятелност. Най-лошото от тук е, че бизнесът и риска са де-факто едно и също. Тоест, чуваме ясно послание. 50% няма никога да започнат бизнес, собствен бизнес, защото се страхуват от провал. Това не е много насърчаващо, но още по-зле, че ако сравним ситуацията с тази в САЩ, виждаме, че показателят е 26%. Тоест, ние сме два пъти по-зле от САЩ. И Китай 23% е този показател. Така че не е само САЩ, а и Китай, които са главните ни два конкурента, тези две страни имат много по-предприемачески дух. Дух, който позволява на хората да са по-склонни да поемат рискове. Това означава, че Европа пиле огромен предприемачески капитал – поради тази ситуация и поради създалата се практика. Това особено въжи в онези сфери, от които най-много се интересуваме, например високите технологии. Имаме хора, завършили инженерни науки, точни науки и те са много чувствителни. Тези хора, ако имат възможност, работят за научно-изследователски центрове, работят в публичния сектор – И аз смятам, че окончателният резултат от това е, че ние като европейци губим изключително голям потенциал за растеж. Не говорим само за предприемачи, които фалират, но и от гледна точка на това, че има много хора, които биха били предприемачи, но не искат да се занимават с това и не смеят да се занимават с това. Получихме препоръка от работна група експерти от министерствата от всичките 27 държави и още 6 държави. Така че ние обсъдихме с тях какво можем да направим по време на целия процес. Преди започването на процедурата за несъстоятелност по време и след тази процедура, е така че предприемачите да се чувстват по-сигурни. Това е един кратък документ, който може да намерите в интернет, на вебсайта, за който вече споменахме. Ние се стремим да предотвратим несъстоятелността и да подкрепим втория шанс за предприемачите. Всичко това означава, че трябва да се премине през определени стъпки, ако фирмата е в затруднен положение. За изненада установихме, че когато една фирма започва процедура за несъстоятелност, обикновено е вече твърде късно. Т.е. когато говорим за несъстоятелност, ние не трябва да говорим за самата несъстоятелност или за правните процедури. Ние трябва преди всичко да средоточим върху предотвратяването на несъстоятелността, така че да не губим финансов, предприемачески, човешки капитал. И да помислим как можем да възстановим да използваме на ново човешкия капитал след като фирмата е преминала през процедурата за несъстоятелност, така че да използваме човешкия потенциал да създаваме повече работни места. Групата експерти, за която споменах, предложи да помолим държавите членки да има пълно и автоматично освобождаване от всички дългове в период от максимум 3 години след като е приключила процедурата за несъстоятелност. Трябва да, да дадем на предприемачите възможност за втори шанс, така че той да е свободен от дълга си. Има много проучвания, които потвърждават тази информация и този подход. Това не е нещо, което просто сме взели от въздуха. Международна група експерти, друга група експерти вече направи подобно проучване през 2001 и те казват, че не повече от 4 години трябва да продължава периода на освобождаваната отговорност, максимум 4 години, а най-добре 3 години. Има и други проучвания, извършени и от Европейската комисия. Те всички изтъкват факта, че максималният срок за освобождаване от отговорност на несъстоятелното лице трябва да бъде 3 години. В Нидерландия Министерството на правосъдието организира семинар, на който бяха поканени компетентните органи от различни европейски страни и те посочиха, че е напълно възможно тази процедура за освобождаване от отговорност на обявеното в несъстоятелност лице или фирма, наистина може да заеме не повече от 3 години, че това е на практика възможно беше посочено също така, че 3 години трябва да бъде максималния срок и дори този срок може да бъде съкратен. Има някои косвени доказателства от Обединеното кралство, където тази процедура взема само една година. Процедурата за освобождаване от отговорност и от 3 до 6 месеца след това няма възможност да се възстановят дълговете. Така че от гледна точка на потенциалните печалби на кредиторите и на длъжниците, не е добре да се продължава дълго едно такова неясно състояние. Ако, от друга страна, когато предприемачът може да започне с нов бизнес, който ще позволи да се възстановят загубите, понесени от кредиторите, това е много по-благоприятна ситуация. Също така сме получили друга информация по тази тема. Всичко това може да намерите на нашия сайт, за който споменахме. Но като цяло смятам, че ние трябва да сме убедени в това, че трябва да предприемем мерки и да изпратим ясно послание до предприемачите, особено сега, в сегашната ситуация. Трябва да отправим послание, че предприемачеството не е нещо като до животна присъда. И винаги ще имате втори шанс. Ние всички сме се провалили в живота ни. Просто трябва да си представим в една подобна ситуация. Вие правите една грешка и това не означава, че вие сте обречен до животно да влачите последиците от тази грешка. Така че ние смятаме, че трябва да насърчаваме все повече възможностите за втори шанс. Um, Само за един момент. Една бележка от моя страна, тъй като имаме гости Искам да ги поздравя. След европейския конкурс Става дума за учители, ученици, които са спечелили едно съревнование – и са наши посетители, искат да видят как върват нещата при нас. Поздравявам ги най-сърдечно. Благодаря ви. Може би да продължим сега. Заповядайте, имате думата. Uh, Исках само нещо да кажа. Преди около 4 седмици приключихме подготовката на една брошура, която издавам всяка година. Тя се нарича Тайните на успеха. Ние се стремим тази брошура да бъде преведена на всички възможни езици. Ние сме оставили няколко екземпляра на председателя на комисията, но ако искате да получите тази брошура на вашия език, ние с радост ще ви я предоставим. Тази година тази брошура е посветена преди всичко на идеята за втори шанс половината от съдържанието отразява случаи на предприемачи, които са се възстановили след несъстоятелност. Става дума за конкретни хора, така че може да се окаже, че има и някой от вашите избиратели, някой от вашия избирателен район. И ние изобщо не прикривахме кои са били неприятните страни и също така изтъквахме защо тези хора не са се отказвали и защо са успели втори път. Това е, са едни много лични истории, много достъпни, така че ако искате да получите допълнителни екземпляри, с радост ще ви предоставим такива. Благодаря малко допълнение. Um, Исках да кажа няколко думи, свързани с вашите уводни думи за политиката спрямо малките и средни предприятия и да правим повече за предприемачите в Европа. Ние знаем, че около 4 милиона нови места всяка година се, за... се създават от новосъздадени фирми. Но тези фирми не се създават автоматично ги купувате в супермаркета, те се създават от хора. Затова е много важно да има европейска, национална, но и регионална политика да се подкрепят предприемачите, да се подкрепят новосъздадените фирми. Така че има други инициативи от Европейската комисия да се популяризира имиджа на предприемача като цяло. Например, в Дания 80% от населението смята, че предприемачите имат положителен принос за обществото в Унгария. Този процент е 26. Така че има огромни различия и те, разбира се, влияят върху готовността на младите хора да започнат бизнес. Very... Също така образованието е много важно. Много често системата на образованието просто изважда хората от възможностите и амбициите за предприемачество, вместо да им помогне да разберат какво точно е предприемачеството. Затова ние в комисията започнахме редица инициативи, за да насърчаваме предприемачески менталитет в образованието, и професионалното обучение. Това са инициативи, при които ние работим пряко с Министерствата на економиката, Министерствата на образованието на държавите членки, за да насърчаваме тази идея, за да реализираме. Така че, ако сте заинтересовани това, да продължим да обсъждаме идеята как да подобрим общите условия за насърчаване на предприемачеството, ние можем да предоставим допълнителни доклади с методика, препоръки, статистически данни, конкретни примери. Ние също така всяка година извършваме преглед на резултатите във всички държави членки. Така че искам да кажа, че ние много ще се радвам да продължим нашето обсъждане, като то обхване повече теми. Благодаря ви. Днеска искаме да се занимаем основно с несъстоятелността, но много по-широка е тази тема някой път като политици трябва да помислим дали всеки закон, който приемаме, улеснява или затруднява предприемачите. Така че трябва да се внимава с законодателството. Полимата има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря по-специално на представителите на Европейската комисия за тяхната много интересна презентация. Това ни още веднъж потвърди, че ние, ако знаеме какво вие знаете, ще знаеме повече. И веднага един въпрос. Беше много интересно данните, които ни представихте за ситуацията в Европейския съюз, първо за предприемачеството, но и също за процедурите по несъстоятелно, за менталитета, който стои зад тях. Стигмата, която представихте, че в много случаи не се различава от измамното обявяване в несъстоятелност и процедурата за несъстоятелност, която се явява независимо от желанието на предприемача. За да може да поема отговорност а, пре, предприемача, да му се даде втори шанс За така че това, което вие ни представихте, показва, че ние трябва да действаме на различни равнища, за да се справим с този проблем, да насърчиме предприемачеството, особено по превенцията трябва да се работи. Вие казахте, действително трябва да стигнем до там, че всички тези проблеми да бъдат, да се подходи радикално към тях. особено днес, по време на голямата криза в Европейския съюз и в еврозоната, е, е необходимо ние бързо да действаме в тази сфера и на, да, да действаме устойчиво. Предприемачеството е много важен момент, особено що се отнася до подобряване на процедурите по несъстоятелност и естествено трябва да се даде втори шанс на предприемачите, тъй като само чрез насърчаване на предприемачеството ще можем да повлияем на растежа на европейската економика. Особено в страните от еврозоната, е, които имат най-големи трудности по-настоящем, там проблема с несъстоятелността и процедурите по несъстоятелност често е независим от желанието на предприемачите. И за това следния въпрос. Ние казваме економическа криза. Става дума за много обявявания в несъстоятелност. Преди три години бяха банките, сега са частните предприемачи. Това са различни равнища, на които трябва да действаме естествено трябва да вземем мерки, за да намалиме влиянието на кризата в днешната ситуация, тези негативни развития да бъдат е, намалени в Европейския съюз и особено в страните, които се нуждаят от помощ. Благодаря. Сега госпожа колежката Херцог. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на тримата оратори от комисията. Мисля, че от много години а, сме работили заедно по този въпрос. Много се радвам, че аз бях докладчик по акта за дребния бизнес. Е чудесно човек да види, че с течение на годините постигаме все повече и повече цели. А във връзка с несъстоятелността се спомена думата стигма няколко пъти. Аз обаче да ви кажа, че аз неодавна научих какво означава тая дума. И вие и тримата участвахте в срещата на върха за дребния бизнес. Аз имах удоволствието да бъда поканен от жените посланиците на малките и средните предприятия в Унгария. Преди една седмица обаче получих телефонно обаждане от организатора, който ме е, информира че би си загубил работата, ако покани е, комунистка, комунисти и ме помоли да се отегля. Така че не отдавна аз е, изпитах какво означава всъщност стигма, макар и това да не беше свързано с фалит, с е, несъстоятелност. Мисля, че това е един много важен момент и за Европейския парламент. Да се върнем сега на темата. Мисля, че е изключително важно да дадем на хората да разберат каква е интелектуалната и економическата загуба. При несъстоятелността и при трудностите е да се започне от начало. Тия хора вече са минали през една школа. Освен, че са се учили в училище и в университет и така нататък. Но оказва се, че всичкото това време и усилия е, е загубено. И това е нещо много важно. Това, е- това, е- затова хората не си дават сметка обикновено. Та искам да задам един въпрос. Казахте, че от 4 години срока трябва да се намали за, на 3 години. Ма и 3 години ми се вижда доста. Та въпросът ми е а, Проучвали ли сте какво правят тия хора през това време? Какво могат да правят? Ще са безработни ли? Ще влязат в черната економика ли? Е, какво, какво могат да правят междувременно? Е, понякога се очудват хората, че аз защитавам е, предприемачите, защото съм социалист. Само, че трябва да си дадем сметка, че не може да има заетост без да има работодатели. Следващия ми въпрос. Има едно такова една особена област, която наричаме несигурност в областта на иновациите, и изследванията. Е, е, в тези области е, риска е много по-висок. Имаме ли някакви данни, че в тия отрасли са по-високи рисковете? Защото ние се опитваме да убедим министрите на финансите, че изследванията и иновациите не са разход, а са инвестиция в бъдещето. Та искам да ви насърча да продължите работата си в същата насока и да я популяризирате. Комисията може да кове политики, но ако те не са познати сред обществеността, това са на празни усилия. Та бих предложила комисията, заедно с евродепутати, да популяризират тия теми в европейската преса на различни езици. Защото в време на криза, тогава когато всеки се опитва да оцелее, трябва да има някой като комисията, като евродепутатите, които да мислят за тях, да им предлагат нови варианти. И последното, което искам да кажа. Когато учите човек, който, човек да кара колело, кое е по-лесно? Да научите някой, който никога не се е качвал а, на колело или някой, който се е опитвал да се научи и е падал? Благодаря ви. Пауло Рубих. Пауло Рубих. Благодаря, господин председател. Смятам, че основният проблем, който трябва да решим е, че когато се основават а, фирми, е, необ, е необходим собствен капитал. Тоест, когато основаваш компания, трябва да си сигурен, че имаш необходимия собствен капитал. Често се вземат кредити, за да се осъществи а, това основаване на компанията и да се започне работа и след това се оказва, че разходите са по-големи от приходите. Продават се продукти и услуги. Е важно да бъдат такива, които са нужни на потребителите. Ето защо е важно, че трябва да се помисли по това приходите да са по-големи от а, разходите, печалбата да не се взема от а, предприятието, да не се налагат данъци върху нея, т.е. да се формира собствен капитал от тези приходи, да може да се вземе кредити след това и след това да се направят инвестициите. Т.е. да се да се облага с данък не изтеглената от дружеството печалба е един от основни проблем. Важно е да има ликвидност. Проблема с отчисленията е важно. Ако сравниме с американците краткосрочните отчисления за, кратко, за стоките са между 300 и 600 евро. В Америка 5000 евро е тази сума. Тоест в Америка не може да бъде обложен данък върху една несъществуваща печалба. Тоест, ако върху много години се разтягат тези отчисления в Австрия, например, 33 години за недвижими имоти, а в Германия даже имаме срок на погасяване или на отчисляване, на амортизация 50 години. Представете ли се, 50 години трябва предприятието да вземе кредит, да предварително да финансира от нещо, което въобще не го е получил. Това е данъчен капан, който докарва до неплатежоспособност много предприятия – тези регулации трябва да се погледне внимателно на тях. Как можем да постигнем това, че предприятията точно по време на криза, които нямат собствен капитал, се налага да изпадат в кризисно положение. Докато тези, които имат по-голям капитал, могат една средносрочна криза да преживеят. Става дума за по-голяма гъвкавост в предприятията. Ако обаче бъдеш уволнен от предприятието, държавата държи цялата отговорност и се получават едни задължения, които наблюдаваме в много държави на Европейски съюз, че чрез пада на економиката и чрез липсата на гъвкавост в заетостта и липса на собствен капитал, веднага биват освободени хората и експлодират задълженията към държавата и разходите на държавата. Тоест, какво можем да направим по отношение на гъвкавостта на работното време, да се използват извредните часове, използването на почивките, на отпуските, така че по време на конъюнктурата може много да се работи, много да се получи, обаче при лоша конъюнктура по-малко се работи, по-малко се печели. Следователно обаче е важно предприятието да остане конкурентно способност. А конкурентно способността в глобалното съревнование е основата за бъдещето на Европа, за да бъде по-добре е, по-добра економиката на Европа. Когато говорим за финансовите въпроси, данъчните въпроси, не ги решим бързо тези въпроси, гъвкавостта също трябва да се реши то тогава негативната спирала ще продължи още по-бързо да се върти надолу. Ще говорим за минимални заплати където минималната социална сигурност трябва да бъде гарантирана и няма да говорим за ориентирана към успеха и към постиженията младеж, младеж която с удоволствие да се ангажира, да поема отговорност за създаване на компании, да поема а, нети лица и ще носи отговорност за тези нети лица и да носи големият риск. Така че ключовия е въпрос какви стимули ние предлагаме на младеща, за да поемат отговорност за създаване от тях предприятия, а не както в много държави, където се, се решават само да основат една семейна компания, където решават въпросите по семейному вътре в компанията, а не са изложени на бюрократичните пречки. Така че трябва да се намали бюрокрацията, да се облегчават процедурите. Мисля, че е нужно драматично рационализиране на подходите, иначе бюрокрацията ще убие цялата конкурентоспособност, ще се стигне тогава до неплатежоспособност и след това ще имаме 3 години задължение и се почва от начало след това. Благодаря. Господин Кели иска думата. Господин Кели, само една минута имате, тъй като нямаме никакво време за отговор. Една минута имате. Yeah, Благодаря, ще ми стигне тази една минута. Съгласен съм с Пол от това, което той каза. И в целият въпрос за несъстоятелността е необходимо да се промени като цяло нагласата първо и второ подхода ни към е, успеха и неуспеха а, е, трябва да се промени. В Америка на неуспеха се гледа като на вид успех и при нас пък е, човек, който е фалирал, е, веднага му бива прикачена стигмата и клеймото, е, че не е успял в една конкурентна среда. Има и успехи, и неуспехи. Те са нещо естествено, трябва да се приемат. И а, опита в бизнес начинанията често пъти включва и неуспех, това е нещо, което е нормално и хората трябва да се насърчават да се опитват и втори път. Така че трябва да се извлечем полуките, трябва да сме конкурентно настроени и най-вече трябва да насърчаваме хората да продължават. Благодаря. Комисия, има 5 минути. Моля, започнете. Chair, and be very brief. I, I would put... Накратко ще се изкажа. Искам да се върна на това, което каза госпожа Херцог за риска. Много хора, когато говорят за предприемачеството, казват, твърдят, че поемането на риск е най-важната черта на предприемача и това е абсолютно грешно. Защото има рискове, които със сигурност са обречени на, на успех. Става въпрос за приемането на рисковете, което е друго нещо. Това става в иновативните компании най-вече, но риска трябва да се управлява. Това е нещо важно и затова е, има три стъпки в е, такъв един процес. Инвестира се повече е, за по-добра -по оценка на риска. Връзка с клиентите, е, в крайна сметка търсенето от клиентите е, е оценката на това доколко успешно е едно начинание. Така че риска трябва да се избягва в крайна сметка, а не прекомерно да се а, поема. Сега, а, една аналогия а, пътните а, е, происшествия. Има катастрофа, човек си мисли, за страховката ще покрие всичките щети и е, да се надяваме, че скоро ще имаме нова кола. Това само по себе си има много сериозни економически последици. но там човек не се замисля а, какви са а, всъщност ползите и а, вредите за обществото. Защото човек като фалира от друга страна, хората а, винаги си казват, я какъв глупак не успя. А това има отражение на обществото. Всеки един фалит, за разлика от а, една катастрофа. Само няколко думи. От мен бих искала да благодаря на депутатите в Европейския парламент за окоръжаването ни да работим по тази тема. Освен това, много е важно да разгледаме този въпрос в контекста на данъчното облагане на фирмите. И тук имаме конкретни примери. Председателя, дами господа, извинете. Сутринта имахме много интересна презентация по много важна тема. Сега, ако влезете в залата, моля поне закъснели сте, поне бъдете тихи, да не смущавате другите. Дам ви думата. Заповядайте отново. Uh, Съвсем накратко. Знам, че имате и много други теми. Аз вече споменах за ситуацията с паричните потоци. И в някои конкретните примери тук в брошурата а, това се посочва много ясно. Ние ще се радваме да продължим нашето обсъждане. Госпожо Херцог, вие споменахте въпроса за трите години. Нямахме време подробно да обсъдим този въпрос, но тук има два основни проблема. Първо, времето за самата процедура по несъстоятелност, а другото е времето, след което се изчистват дълговете. Това е времето, в което все още лицето може да бъде преследвано по съдебен ред, за да се разплати с кредиторите. Аз се позовавах на този втори етап. Така че наистина най-важното е, че колкото е по-кратък периода, толкова по-добре за всички. Що се отнася до съдебното производство? Ние установихме, че тези процедури, и това производство може да се извършва извън съда, защото ние тук не говорим за престъпления, ние говорим за грешки. В този случай срокът може да бъде съкратен дори до под една година и това е нещо, което е много добре. Изцяло сме съгласни с това, че въпросът е много спешен и неотложен. Това, за което ние говорим тук, ние говорим за несъстоятелност на физически лица на малки и средни предприятия, не говорим за банки. Но точно тук много бързо може да се реши проблема, като се използват извънсъдебни процедури. Извинете, колежки и колеги. Аз съм много тих, спокоен и търпелив човек. Но смятам, че е, че е срамота. Ясно искам да кажа, това е срамота. Голяма част от вас сега да влизат, а тези, които сутринта започнаха да обсъждат една тема, биват смущавани и не могат да слушат. Моля, влизайте по-тихо. Седнете, докато стигнем до гласуване. Моля за разбиране относно другите колеги, които слушат внимателно. Conclude... Мисля си, че в заключение можем да кажем, че ние сме ви много благодарни за това, че ни подкрепяте в нашата работа и ни насърчавате. Ние ще се радва много да продължим с това обсъждане, както казаха и моите колеги. Има много подробности, които е добре да обсъдим и мисля, че ние продъл... трябва да продължим нашето обсъждане и трябва да отчитаме, че решаването на този въпрос е неотложен и че трябва винаги да помним, че един от най-важните ни ресурси е предприемачески капитал и трябва да се кричим за него. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми депутати. Благодаря на дамите и господата от комисията. Те действително говориха по една много интересна тема. Ние много го говорим за енергийната политика, намираме се в средата на економическа и финансова криза. Днеска сутринта отделихме време да слушаме по темата е, несъстоятелност в Европа, в други държави на света, кои са причините за това и как да се справиме с несъстоятелността. Много важни препоръки бяха дадени относно това как работи комисията. Благодаря ви много за вашата е, презентация, много ни помагате и се надяваме и за бъдеще да имаме възможност да говорим по тази тема. Има една тема, която е важна в света. Има и други важни теми. Практически какво можем да направим като политици, за да дадем шанс на предприемачите да запазят своите компании по-дълго време на пазара. Благодаря ви много. Още веднъж.

Драги колежки и колеги, моля за разбиране, че толкова ясно реагирах. Е, някой път е, наистина е жалко, Жалко е, когато като комисия каним експерти, за да ги изслушаме, искаме да чуеме техните проучвания и след това не идваме тук, защото някакви други ангажименти има. Може би заедно трябва да помислим как да стане така, че по-малко, по-малко точки да обсъждаме, но повече време да намерим за тях. Смятам, че това е много важно. Това. Благодаря е, че разбирам това, че е трудно всичко под една шапка да се сложи. Има колегата желание да се изкаже. Имам, имате думата. Заповядайте. И аз виждам това, както вие, господин председател, но за протокола искам да кажа, че винаги съм на време, но днес има хаос в движението в Брюксел, поради което си закъснях. Извинявам се за това. Естествено, това са важни теми, за които и аз исках да взема думата. Аз разбирам много точно това, което казвате, но пречи това преди всичко, че непрекъснато идват хора в залата по времето, когато се докладва. И докладчикът се смущава също от това. Моля да ме разберете, казва председателя. Секретарята се старае да покани експерти и след това няма, те не получават нужното внимание от нас. Жалко е за това. Заедно трябва да помислим дали можем да го подобрим и най-вече как да го подобрим. Така, преминаваме към а, електронно гласуване. Имаме няколко гласувания започваме. Можем да запазиме тази последователност. Така че започваме с нисковъглеродната економика до 2050 година. Става дума за становище. Пред вас са документите. Марио Пирило е докладчик ако сте съгласни, картата си пригответе. Надявам се, че всички вече сте подготвили вашите карти. Компромис номер едно. Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? Ре... Приема се. Изменение 12. Д... За. Против. Извинете още веднъж. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 на две части. 12. Нека да проверим. Начало на гласуването. Машините още спът сигурно. Функционира ли? Това, тази зала, рядко сме в нея, но има някакви странности тук. Вчера имахме проблем с техниката, сега пък имаме проблем с компютъра. Има ли някой от техниците в залата, който може да ни помогне? Добре, ще, ще броим гласовете. Още веднъж. 12. За. Дигнете ясно ръцете, за да можем да броим. Гласуваме 12 с за в момента. Трудно е, дами и господа. Като си дигате, сваляте ръката и след това отново я дигате. Задръжте си ръцете в горно положение. Това е голямо спортно постижение да си задържите ръката в горно положение. Гласуваме 12 за. Задръжте си ръцете в горно положение. Против. Моля, вдигнете ръката за против. Те, които са против. Въздържали се. Ясно. Отхвърля се. 23 на 16 на 2. Постарайте се да има ясно мнозинство. 13 по първа част за. Моля, вдигнете ръката. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против въздържали се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се. Приема се 23 за, против, въздържали се. Приема се 3 за, против, въздържали се. Приема се 91 за, против, въздържали се, приема се 94 за, против, въздържали се, приема се 97 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, приема се компромис 5 за, против, въздържали се, приема се 18 с устно изменение в не, извинете. Първото устно изменение. Има ли против? Само за устните изменения ще гласуваме. Първо. Първо, рус, о, устните изменения. За, против, въздържали се, приема се. След това първата чест. За. И... От, отпада. Компромис 6. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16. 60. Рус с устните изменения за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се 34. Не, извинете. 45 със устно изменение за. Не. Без устно изменение? Вие сте против устно изменение, така ли? Добре, какво да направим сега? Как ще гласуваме? 45 гласуваме без устното изменение. Още наш, повтарям. Гласуваме 45 без устното изменение. Въпрос по правилника. Гласуването по изменение 45. Е Колкото разбираме, а, има възражения срещу това а, устно изменение. Т.е. вие сте против конкурентоспособността. Аз не виждам защо не може да гласуваме по изменението без устното из... изменение. Срамота е това, защото, защото може да се споразумеем, ако отстъпи опозицията. Добре, има различни мнения. Зелените не са съгласни с устното изменение. Има правила. Тогава не мога да допусна това устно изменение. Жалко. 45 се гласува както е. Без устно изменение може да няма мнозинство. Така че още не гласуваме 45 в оригиналният му текст. За, против, въздържали се, отхвърля се. машината, нека за тестване да тестваме. Гласувайте дали времето е хубаво, да или не. Как мислите? Гласувайте. Както. Изглежда не работи. Продължаваме по нашия метод без техника. 46 за. Против. Благодаря. Въздържа...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 Моля, задръжте си ръката горе. Против. Трябва да броим. Съжалявам. Още веднъж трябва да повторим. Машината все още не работи. Айде дълго да не дискутираме, да продължим още веднъж. 28 за. Моля, дигнете и задръжте ръката в горно положение. Все едно, че пистолет държите. Против. Въздържали се? Няма. Едно, един въздържал се. Отхвърля се. 124 за. Против. Приема се. 11 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Сега общо гласуване. Не можем по електронен начин, нямаме машина. Дигайте ръката горе. Кой е за? Против? Против. Гласуваме против. Няма. Въздържали се? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 въздържали се, 7 въздържали се. Останалите са за. Приема се. Благодаря ви. Ще опитаме със следващото. Преминаваме към е, към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите. Докато те оправят техниката, ние ще сме приключили с гласуването. Номер 4 за. Против. Въздържали се. Приема се 20 за. Против. Въздържали се. Приема се 5 за. Против. Въздържали се. Приема се 23 за. Против. Въздържали се. Приема се 24 за. Против. Е, въздържали се. Отхвърля се 6 за. Против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 78 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се компромис 17 за, против, въздържали се, приема се 58, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се 105 за, против, въздържали се, приема се 107 за, против. Проверка. 107 проверка. Машината наред ли е? Браво на техниците. Така, 107 начало на гласуването. Един повече има от НП. Благодаря ви. Ето ги резултатите. Отхвърля се. 107 беше глас. 108. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая гласуване с машината. Има още страници, му казват от секретарията. От секретарията съобщават на председателя, че има още няколко страници. Той казва, да, наистина, при мен липсват се. Енви 1 втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Citation 17 за, против, въздържали се, приема се. Recitals преминаваме. 12, 12, номер 2 за. И аз имам този проблем. Съжалявам. Трябва да гласуваме, казва председателя. И имам чувството, че има проблеми при Recitals, но надявам се, че Става дума за точките от преембюла.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 против, въздържали се, приема се 8 за, против, въздържали се. Какво става се? Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се 10, номер 10 за, против, въздържали се, приема се, компромис 2, против, въздържали се, приема се. 3. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, въздържали се, приема се. И накрая окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. От НП отново има един повече. Край на гласуването. Чудесни резултати. Приема се. Сега за Китай. Е, Европейски съюз и Китай. Следващото гласуване. Компромис 1 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част опада. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за. Проверяваме изменение 10. Начало на електронното гласуване на 10.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 Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис ЗЕКС 6. За, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, приема се. 39 за, против. Отхвърля се 40 на две части. Още веднъж проверка на 39. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се.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 Поздравления. Преминаваме към доклада на господин Мезарос. Предпоследното гласуване е това 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 и 30 за, против, отхвърля се, отхвърля се 27 за, против, Отхвърля се 28 за, против. Прием... Отхвърля се 29 за, против. Въз... Отхвърля се 3 за, против. Приема се 4 за, против. Още веднъж 4. Гласуваме още веднъж за, против. Въздържали се. Приема се. Проверка искате? Добре, проверка. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се 31 за, 3 против. Приема се 5 за, против. Приема се 32 и 33 за, против. Приема се 6 за, против. Приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, приема се. 36 за, против. 36 още веднъж за. Против. Отхвърля се. 37 за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 48 на 2 час. първа част за. Против. Приема се втора част за. Против. Отхвърля се. 7. С устно изменение. Някой против. За. Против. Приема се. 49 за. Против. Още веднъж. 49 за. Против. Отхвърля се 50 за. Против. Въздържава се. Отхвърля се 8 за. Против. Приема се. Проверка. Проверка на 8. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се. 51 за, против. Отхвърля се 42 за, против. Отхвърля се 43 за, против. Отхвър... Отхвърля се 40... 45 за, против. Отхвърля се 9 за, против. Приема се 55 за, против. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Приема се. И сега точките от преамбюла. За. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Отхвърля се. Едно за. Против. Приема се. 13 за. Против. Отхвърля се. 14 за. Против. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Отхвърля се 12, 20 за. Против. Приема се. 22 за против, отхвърля се 23 за, Тридесет и едно отпада. Проверка на 32. Начало на електронното гласуване. Край. Отхвърля се. 21 на 28. 23 за. Против. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Начало на електронното гласуване. Край. Приема се поздравления. Следващата точка още един доклад на Мезарос. Започваме с едно. За. Против. Отхвърля се. Две за. Против. Приема се. Компромис едно. За. Против. Приема се. Шест за. Против. Приема се. Седем за. Против. Приема се. 2 за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 Крайно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление на всички докладчици и на докладчиците във всяка, както и на сътрудниците и участниците в, в изготвянето на докладите и измененията. Продължаваме. Моля, Тихо напускайте залата тези, които искат да напуснат. Проблемите. Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Wir kommen zu dem berühmten Punkt Nummer. И така, продължаваме с прочутата точка 14. Тие, които нямат желание, моля да напуснат по-бързо. И така, рамка за корпоративно управление за европейските дружества, колежката Лена Коларска-Бобинска. Къде е? Ето я. Госпожа Бобинска ще й дам думата. Започваме. Заповядайте, госпожо Бобинска. Много ви благодаря, господин председател. Зелената книга на Комисията за корпоративното управление е основа за създаването на рамка за корпоративното управление и във времето на криза приветствам това предложение. Много фирми в Европа по време на кризата са фалирали поради недостатъчно компетентно управление. Добрата практика, отговорността и доброто корпоративно управление са винаги важни, но са особено важни сега във времена на криза. В сегашната нормативна уредба, следователно тези аспекти трябва да бъдат засилени. И моето становище възприема тази линия. Мисля, че трябва да гарантираме най-вече това, че се прилага Европейския дичен кодекс. И не става дума само за създаване на документи. Необходими са ни мерки, инструменти за изпълнение, за реализация, така че фирмите да знаят по какъв точно начин да отговорят на предявяваните изискания и поставените правила. По-стриктния контрол е срещу свободния пазар. Това е нещо, което често се чува. Но аз не смятам, че тук случаят е точно такъв. Някои от моите предложения са насочени към по-стриктен контрол – и изпълнението на етичните кодекси, които вече съществуват. Това, което предлагам в моето становище, преди всичко е да се предприемат мерки от националните органи, да се увеличи отговорността на членовете на управителните съвети и на фирмите, най-вече чрез система от санкции. Всяка държава членка ще реши кои точно санкции трябва да направи по-стрикни, но това трябва да бъде предложената насока. Второ, предлагам членовете на управителните съвети трябва да отговарят на официално поставени изисквания за компетентност и допустимост. Имаме нужда също така да се разкрива информацията публично и да няма сиви зони. Смятам, че след като сме го направили в парламента, това трябва да бъде направено и за търговските дружества предлагам Европейската комисия да издава доклади, в който поименно да посочва виновните. И смятам, че това поименно посочване на виновните трябва да се извършва. Също така предлагам на годишната конференция на председателите на правителните съвети да се обсъжда ролята на корпоративното управление, не става дума само за санкции, става дума за повишаване на сведомеността за обмен на добрите практики в сферата на корпоративното управление. Също така в моето становище предлагам да разделим ролята на главните изпълнителни директори и председателите на управителните съвети. Трябва да ограничим броя на членовете на управителните съвети в различни фирми, трябва да ограничим също така участието на едно и също лице в различни управителни съвети, защото по-настоящем ситуацията е такава, че има хора, които участват в управителните съвети на много търговски дружества. Трябва да ограничим наличието на сивите директори, хора, които само са членове на борда и по никакъв начин не участват в реалното управление на търговските дружества. Тази форма много често се използва от политическите партии и от лобитата. И накрая призовавам за по-активно участие на всички заинтересовани страни, както и на акционерите на дружествата. Необходимо е да се обърне особено внимание на закрилата на древните акционери и да се предотврати злоупотребата с тяхното положение комисар Рединг призова за осигуряване на минимален баланс на представенето на жените в управителните органи. Знам, че това предизвиква много спорове, има най-различни становища. Обаче аз подкрепям комисар Рединг и нейното предложение. Обедена съм, че трябва да се постигне по-добро съотношение между представенето на мъжете и жените в корпоративното управление и посочвам това в моето становище. Благодаря ви. С нетърпение очаквам нашето обсъждане и вашите предложения. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Коларска-Бубинска. Господин Дянджели, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с госпожа Бубинска-Коларска, съгласен съм и с нейния доклад, и с нейните коментари. Това е много добър, много балансиран доклад. Той се занимава с един проблем, който наистина остро стои в сегашната ситуация, ситуация на финансова криза. Виждаме, че дружествата са изложени на много опасности, особено малките и средни предприятия. Така че управлението на риска е нещо, което е сериозен проблем. Това е нещо, което изисква търсене и намиране на решения. Имаме нужда от добри практики, от обмен на добри практики. Имаме нужда о добро корпоративно управление – Предложението изброява някои конкретни мерки, много конкретни мерки и аз съм съгласен с тях. Докладът не се занимава само с основните принципи, но и с конкретни подробности. Аз съм съгласен с госпожа коларска бубинска и бих искал да изведа на преден план въпроса с отговорността и прозрачността както и темата за конфликт на интереси. Всичко това са много важни аспекти. Това е така, защото трябва да засилим доверието към единния пазар. Един друг важен момент е, осигуряването на равенството на половете. Изцяло съм съгласен с това. Е Смятам, че наистина е необходимо да се предприемат нови мерки, да се използват нови инструменти за това да се изпълнява на практика етичния кодекс и съответно да бъдат въведени санкции за нарушаването му. И също така, разбира се, трябва да възнаграждаваме онези, които се придържат към принципите на добрата практика при корпоративното управление. Господин Бибер? Да, и на мен ми беше много интересно да се запознае с това становище. Смятам, че той е изключително своевременен. През последните 15 години търговските дружества правеха всичко само и само да угодят на акционерите и много често забравяха за всички останали заинтересовани страни, преди всичко своите служители. Управителните съвети трябва да включват и представители на служителите, на работещите. Това въжи също така и за различните надзорни органи, надзорни комитети. Мисля, че в това отношение текстът би могъл да бъде засилен. Съгласен съм с вашето предложение за по-доброто представителство на жените. Може би формулировките трябва да бъдат по-ограничаващи, защото ако разгледаме практиката в някои държави членки и също така в някои държави, които не са членки на Европейския съюз, например Норвегия, ние ще видим, че жените са много повече представени в управителните органи на търговските дружества. Може би това трябва да бъде направено задължително, защото ако го оставим само на доброто желание на хората, които са на високи постове, може да не постигнем реакция. Затова трябва да има някакъв вид задължение, за да може да бъде развит този стъклен таван, както е известно това явление, че жените не биват издигани на по-ръководни позиции. Видяхме в Норвегия колко са добри последиците от това решение за економическата дейност на търговските дружества. Така че тук не става дума само за справедливост, социална справедливост, става дума за економически резултати. Мистер Хъкмак. Uh, благодаря. Господин председател, благодаря и на докладчицата за работата по този така сложен въпрос. Трябва да признаем, че е сложен въпросът, защото има различни школи, традиции в законодателството в различни страни. И всичките те почиват на различни подходи към търговските дружества, как се регистрират и как са взаимно свързани. Има нещо важно, което трябва да подчертаем, според мен – до никъде няма да стигнем, ако не а, обърнем внимание на отговорността на собствениците. И не мисля, че в бъдеще трябва да има законодателен акт, който да подрива отговорността или да намалява, смягчава отговорността на собствениците поради две причини. Защото искаме а, да облегчим бизнеса в Европа. А, трябва да дадем възможности за а, собствениците. Но също така трябва да очакваме от дружествата да бъдат отговорни. Няма друг начин. Освен тази отговорност да се поема от а, собствениците. Аз съм се е, занимавал с е, различията между традициите в е, различни страни. В някои страни тези отговорности на собствениците са малко по-неясни, по-размити са. Тоест, дори да се знае, че нещо е а, отговорност на собственик, а, всъщност се размива отговорността сред а, управителния съвет. Нашето послание към комисията трябва да бъде, че настояваме на а, прозрачността, но а, понеже дружественото право е различно в различни страни, а не може правилата да бъдат еднакви навсякъде. Няма как корпоративното управление да бъде еднакво, ако търговския закон, закон е различен. Ако трябва да позволим на традициите да са различни. Сега, в моята страна е съвсем обичайно членове на а, управителния съвет а, да са хора с най-разнороден опит. А, в големите компании хора, които са вземали участие в управлението, всъщност са били членове на няколко борда, няколко управителни съвета. Ако го намалим, а това до право за членство в две в два управителни съвета, това до някъде ограничава. Но това, което искам да кажа е, че отговорността е на собственика. Е много трудно а, това да се разработи на европейско равнище, е, така че по един, един начин да се а, прилага а, навсякъде. Трябва да подчертаем а, прозрачността и, раз, и а, отговорността на собственика. А, по отношение на а, баланса между половете и равенството между половете, в момента настъпват промени а, мисля, че има тенденция, която, която е, е в разраз с е, норвежката традиция. Това, което искам да кажа е, че не бива да се опитваме да създаваме две категории в състава на управителните съвети. Това е, е устаряло, а вече не разделяме хората на мъже и жени. Просто трябва да подчертаем, че това също е отговорност на дружеството. И говоря за отговорност както по отношение на равенството на половете, така и по много а, други а, въпроси. Не бива, не бива да а, се опитваме а, да прилагаме един и същи модел в а, а, страни с различни търговски закони, с различно дружествено право. Те трябва да подчертаем отговорността на собствениците, защото не мисля, че а, е, добре е да има законодателство за политика, която да размива отговорността на собственика на едно търговско дружество. Благодаря ви. Колегата Хене. Е, Благодаря, господин председател. Аз ще продължа казаното от предшеговорищия но ще кажа, че точно обратното е правилно. Ние трябва да се обогатяваме с разнообразието, но трябва да продължим напред. Естествено има различен опит и по тази причина това трябва да бъде взето в моя доклад. Иначе ще получим реакция от групите, националните групи или които са е, регионално настроени или европейски настроени, според това дали се намираш в една държава или в друга държава. Например, концерн във Франция или в други страни на Европейски съюз или пък такива извън Европейски съюз, които лошо се отнасят към нетите лица но аз мятам, че концерн, който има седалище на определено место, трябва да се от... носи отговорност пред найтите лица и пред съдружниците, за да може да се развие едно дружество, трябва да има съответни информации, да има връзки с дружеството, партньорски отношения, иначе не може да функционира. Що се отнася до жените и националните законодателства, те предвиждат, предвиждат наетите лица да бъдат информирани, но тази информация не се дава лесно или биват принуждавани пред, от съда да дава такава информация – Така че в много предприятия не можеш да извадиш такава информация. Трябва съди и съд да принуди ръководството. Така че предложенията са добри, но могат да бъдат подобрени. Често е така, че имаме членове на управителни съвети или пък има няколко съвета, различни съвети и няма място за представители на найтите лица. По това, което в началото говорихме, трябва да внимаваме, тъй като днес средствата, с които разполагат предприемачите, те използват, за да избегнат закона. Говориме за несъстоятелност. Големите концертни особено се използват несъстоятелността при доставчици за натискане надолу на цените няколко седмици по-късно – се решават нещата при нови условия. Тоест, закона дава определени възможности, но не съгласно целта, получава се нелоялна конкуренция, не са всички равни пред закона. Колегата Грамар. Yeah, Благодаря, съвсем кратък ще бъда. С голям интерес прочетох доклада, но трябва да внимаваме ние като политици да не се превърнем в възпитаници на дружествената култура в една пазарната економика. Въпросът е как се ръководи предприятието е задача на предприемачите. Не е нашата задача политически да даваме оценки, камо ли пък да се намесваме в рисковете, които поема пред предприемачите. Ние ще загубиме доверие, тъй като политиците са тези, които предизвикаха кризите и подцениха рисковете, така че трябва да бъдем по-резервирани. Е, не бих искал да увеличаваме някакви задълженията, в които трябва да поеме в този доклад. Това ще произведе бюрокрация, но не по-добро ръководене на дружествата. Също строги квоти да се поставят в управителните съвети, или в ръководствата на компания, аз смятам, че е по-важно най-добрата практика да бъде разпространена, да се види къде е, какъв е положителният опит, да се приеме този положителен опит. В Германия ние, например, още днес имаме паритет в надзорните съвети и найтите лица участват в съветите, също вземат решение съучастие нали, на найтите лица работ, така наречените работчески съвети. Искам да подчертая, че предприятията, особено когато са големи, не се придържат само към потребностите на акционерите, но става дума за баланс на интересите. Има напрежение между рамката, която е поставена съгласно законите, какво желаят клиентите, какво желаят акционерите, обществото така че точно когато са големи е, предприятията, не могат вече само към печалбата да се е, ориентират. Вече времето не е такова. Точно когато са големи предприятията, те са подчинени на публична критика и биват е, наблюдавани от обществото. Не може да дисциплинираш такова предприятие, е, държа и къса каишка, така да се каже. Така че свръхрегулации сме против. Това няма да подобри живота на предприемачите, а ще го направи по-бюрократичен. Благодаря. Благодаря. Комисията има ли някакви бележки? Искате ли да кажете нещо? Заповядайте, имате думата. Благодаря. Преди няколко дена беше публикувана един доклад след консултации. Ще вземем предвид вашите предложения, но както казаха членовете на парламента, ние се намираме в система с различни традиции, различни практики. Ние ще се опитаме да включим вашите бележки, които бяха интересни. Ние проведохме консултации и ще предложим нещо, което да функционира на европейско ниво. Госпожо Бобинска, искате ли да кажете нещо? Е, е може повим teraz по-полско да отмяне. Е... Благодаря. А, ще говоря сега на полски. Аз не знам къде в доклада е, сте намерили изречение, че дружествата са единствено насочени към печалбата. И презум не ми е минало. Това на колегата просто го казвам, за бележка. Ми не, не мисля така. Не мисля, че економиката трябва да се остави е, така че е, дружествата да разрешат всички проблеми сами. Не е вярно, не става така и това се вижда ясно именно сега. Цяла група финансови институции виждаме сега как пострадаха а, собствеността е фрагментирана. А вие казахте, че собствениците трябва да носят а, отговорност. Само, че а, в съвременния капитализъм проблема е, че е, вече нямаме един единствен собственик. Не е ясна структурата на собствеността. А, често тя собствеността е раздробена, има скрити а, собственици. А, тъй, че е, ключовото понятие в момента е прозрачността. Това е нещото, от което имаме най-голяма нужда. Понякога е, собствениците се нуждаят от помощ е, в това да ограничат някои практики, които според нас не са правилни. Не се опитвам обаче да кодифицираме всичко. Опитваме се да начертаем а, е, насоки за действие. Що се отнася до а, е, жените в управителните съвети и бордовете на директорите. А, знаем, че ам, се го, можем да говорим за добри практики, но ако няма квоти, ако няма няма да има никакъв ефект това. Естествено, че има различни традиции, различни пазари, не бива да налагаме твърде много дисциплина. Само, че някои неща, а, някои действия трябва да се подкрепят от наша страна. Благодаря. Благодаря. С това, при... с това искам да обърна внимание. Четвъртък, 24 ноември, крайен срок за гласуванията. Тези, които искат да подадат изменения. Преминаваме към 15-та точка защита на критичната информационна инфраструктура, постижени и предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство. Господин Калфин има думата. Заповядайте, колега Калфин. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I would like to благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня на колегите, че не съм изпратил документ, на който да почива разискването, но вместо това ще с, фидните дни с докладчиците в сянка ще разгледаме а, идеите си. Има няколко неща, които искам да се включат в доклада. Каква е логиката? Комисията излиза с две съобщения за критичната инфраструктура и нейната защита през 2009 и неодавна през 2011. Също така има план, план за действие за защита на критичната инфраструктура. Нещо повече че в различни документи, както законодателни, така и незаконодателни, се е, споменава киберсигурността, атаки на информация... срещу а, информационни системи, мандата на Европейската агенция за мрежова информационна сигурност. Разполагаме с различни документи, различни формулировки, различни текстове, които се занимават с а, сигурността в кибернетичното пространство. Трябва да се уверим, че разбираме информационните и е, това, че информационните и комуникационни технологии, в това число киберпространството, са много конкурентна област. Е, тъй, че е, законодателството не бива да изостава от технологиите, макар и това да е много трудно. И второ, трябва все пак да приемем, е, че е, отрасълът винаги ще е по-напред от институциите. Това трябва да се вземем предвид и трябва да приемем, че технологиите много бързо се развиват и е, че самия отрасъл се грижи за сигурността. Това, което може да направи законодателя е, неверо... е вероятно да прецизира и да насочва процеса. А има две основни предизвикателства във връзка с киберпространството и, и интернет. Първо, престъпленията, които са а, широко разпространени, в това число а, порнография, а, кражби, хакерство, банкови сметки, в това число нарушение на права на интелектуална собственост и така нататък. Това е по-ясната част. Съществуващото законодателство трябва да е приложимо и спрямо интернет и вече имаме а, примери на а, наказателно преследване на такива престъпления да, в Европол в това число. Въпреки, че е, в различна среда е, са тия правонарушения. От е, друга страна имаме и е, някои нови предизвикателства, които са свързани изключително с е, киберпространството. Ботнетовете, фишинга, кибератаките и така нататък. Всичко това са заплахи, заплахи за киберпространството, които съществуват единствено в интернет. В тия случаи обикновено нямаме действащо законодателство и трябва да помислим за някаква рамка, ако не друго, която да започне да се занимава с тия въпроси предложението на комисията за атаките е, всъщност се опитва да криминализира ботнетовете, за да се хармонизира законодателството в отделните държави членки. Какво трябва да направим в Европейския съюз? Първо ни трябва последователен подход към киберсигурността и мисля, че трябва да има стратегия, която да очертава общата рамка за това как Европейския съюз ще действа в областта на киберсигурността. Това число и за някои нови а, тенденции и иновации, например действията в облак. А, по такъв начин а, да се създаде устойчивост в киберпространството. А, не толкова да се осигури защита от атаки, а, ами а, да се гарантира, че мрежите в интернет са жизнено способни и достатъчно устойчиви, за да понесат такива атаки. Когато се е, говори за защита на инфраструктурата се водиха много дебати, дълги дебати. Не се разбира коя е, инфраструктура е критична. За електроснабдяването, за водоснабдяването, може би вече сме се разбрали, но по отношение на информационната инфраструктура все още нямаме съгласие. Критична ли е тя и коя част от нея, така че трябва да се проведе е, диалог с заинтересованите страни и отрасъл. Трябва подходът да бъде открит при разписването на една такава обща а, рамка, да се проведат консултанции с а, заинтересованите страни. Комисията вече започна да разработва стратегията за изчисления в облак в а, при консултации с е, отрасала. Мисля, че този подход е, трябва да се възприеме и при определянето на рамката. Трябва да се е, положат усилия да се въведат някои минимални стандарти това число националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, осигуряване на оперативно съвместимост, Европейската агенция пък за информационна сигурност много активно работи в тази посока. Мисля, че тези въпроси ще се включат в компетентностите на агенцията. Също така трябва да вземем предвид две-три много важни съображения при разписване на общата рамка. Първо, въпроса за деликатната информация. Ако е имало съпротива от страна на държавите членки при разработването на обща политика за киберсигурност, това е поради съображения, именно свързани с сигурността на деликатната информация. Тук обаче нещата не, със, не се свеждат до достъпа до такава информация, ами до създаването на устойчивост на инфраструктурата в Европейския съюз и мисля, че това а, а, трябва да стане ясно на държавите членки. Второто ми съображение при е, е свободата на а, ползването на а, технологии и интернет. А, е, ние често пъти е, в парламента ограничаваме ползването на тия технологии, защото не знаем как да предотвратим злоупотребата с тях. Трябва да приемем стратегия, политика, която да насърчава а, технологиите и тяхното ползване, както тяхното разработване, така и тяхното ползване за постигането на безопасност в киберпространството. И не на последно място, трябва да осигурим достъпност на услугите и стратегиите. Е, това са въпроси свързани с обучение, образование, осведомяване, въпросите на Следващото нещо, което може да направи Европейския съюз е да въведе механизъм за изпълняване на политиките. Е, Агенцията за е, мрежова информационна сигурност ЕНИЗА е, съществува отдавна, отдавна има сътрудничество с Европол. При все това обаче трябва да се създаде по-силен механизъм за киберсигурност, да се разгледат също някои деликатни въпроси, като например това дали ще има задължение за обществено оповестяване на настъпили кибератаки. Това също е въпрос, който е свързан с механизмите на прилагане. И накрая бих предложил в доклада да залегне и въпроса за международното сътрудничество и е, представителство на Европейския съюз. Това е много важен въпрос, защото киберсигурността е тясно свързана с е, международното сътрудничество. Имаме отбелязан напредък от края на миналата година, когато киберсигурност е, е, се засегне и в трансатлантическия диалог, но а, трябва да разширим потенциала на Европейския съюз при взаимодействието му а, с други международни партньори, които са на подобно мнение и се движат по същия път. И накрая, господин председателю, ще приключа с а, няколко процедурни а, въпроса. А, ще а, предложа на политическите групи, на докладчиците в сянка, доклад, който да, да обсъдим с тях. Може би ще се наложи да променим малко графика и до година в началото януари да е готов доклада. Благодаря. Благодаря. Колегата ни Стерой е следващия. Wel, geel in, in, in de lijn van de, van de rapporteur. In, in... Да, бих искал да кажа няколко думи и да изразя моето съгласие с докладчика. Наистина необходимо е да бъдат създадени тези стъпки, с които той говореше. Ние смятаме, че наистина документът е много добър, както и становището на докладчика. Трябва да помислим как да допринесем към предложението на комисията, отнасящо се до различни сфери. Става дума за компютърни изчисления в облак, за новата директива за данните, мисля, че ако искаме да влияем върху тези процеси, ние трябва да имаме един писмен документ, който да проучим. Вие казахте, че това е възможно към края на януари. И вторият аспект е свързан с актуалността на този въпрос. Това е един огромен, изключително важен, актуален въпрос. Просто помислете си какви разходи правят банките, за да осигурят своята киберсигурност. Сигурността засяга всичко, което става през интернет и това са много неща. Всеки ден от мен се иска да а, въведа данни с използвана парола. Аз имам поне 10 пароли и има хора, които стават жертви на и измами през интернет или престъпления, извършени през интернет. Става дума също така за много пари, така че трябва да помислим за важния финансов аспект. Един пример от моята страна, Нидерландия, има там една фирма, която управлява всичките данни, всичките пароли, кодовете и нататък и тя го извършва за правителството. И в един момент, в резултат от хакерска атака, всичко се срина за известно време. И така че виждаме, че това е нещо, което се случва и то се случва доста често. И трябва да мислим за економическите и за финансови последици. Чухме и разбрахме за това, че комисар Крус предлага пакета за защитата на данни и за другите аспекти, свързани с киберсигурността. Разбира се, всички искаме да постигнем напредък. Наистина, сега в момента говоря по това, което чух от докладчика. Ние всички сме много заинтересовани от това да бъде постигнат напредък в тази сфера. Разбира се, виждаме, че НИСА вече извършва много сериозна дейност. Искаме тази дейност да бъде основа за по-нататъчна дейност. А също така очакваме доклада на Чичестър в началото на следващата година. И искаме да се придвижваме наистина бързо и сме изпълни с желание да ви помогнем така, че да предложим най-добрите възможни решения. Е, Благодаря най-сърдечно. От комисията няма отговорно лице. Ние малко по-бързо напредваме по дневния ред, може би за това. Приключваме с тази точка. Преминаваме към точка 16. Става дума за отчета на адхок делегацията на, на Европейския парламент на 6-та среща на форума за управление на интернет 2011 година в Найроби. Аз не бях в тази делегация. Колегите, които са в залата, също не бяха, не са били там. Тук няма никой сега в залата, който е бил. Госпожа Пилар Кастио искаше да ни съобщи и сега секретарията ни, ни каза, че тя е момента върви към залата. А, ето я. Вие сте много бърза. В добра спортна форма. Чудесно. И така. Ще получите награда за човек, който най-бързо е стигнал до залата. За съжаление нямаме в момента цветя за победителката. Ако искате, можете да започнете защото има трима колеги, които толкова се интересуват от вашето съобщение. Да, виждам, че има голям интерес. Да, имаме също и информация в писмен вид. И за това другите не са тук, защото те вече са прочели писменото съобщение. Много ви благодаря, господин председател. И ако мина на испански, ще бъде още по-бърза. Както вие знаете, от 27 до 30 септември се проведе шестата среща на форума за управление на интернет. Този форум беше организиран през 2005 година за пръв път в Тунис и всяка година форумът се провежда на различно място. Този форум се провежда под егидата на ОНЕ – По този начин форума е наистина глобален. Тази година форумът се проведе в Найроби. Делегацията на Европейския парламент включваше трима депутати събин Ферхен от Комисията по култура, Тереза Мадорел и аз. Аз бях ръководител на делегацията. Също така комисията беше представена и то много сериозно. Всъщност, делегацията на комисията беше оглавявана от госпожа Крус, еврокомисар. Тя участваше във форума и също така в двустранни срещи, например, с правителството на Кения. Тази година най-важните въпроси по които се изказа парламента, бяха следните. Изчисленията в облак – и използването на интернет. Е, Европейската комисия организира семинар за използването на компютри в облак за целите на държавното управление и публичния сектор. Различни търговски палати участваха и също така Търговската камера на САЩ и различни други участници организираха най-разнообразни форуми, в които участвахме, включително и защитата на децата в интернет – най-важното в този форум беше следното. Форумът привлече най-широк спектър от участници заинтересовани страни. Това бяха професионални сдружения, частни фирми, потребители, представителите на органи на управлението. Имаше изключително много участници, те представляваха най-различни заинтересовани страни. Обаче въпросът е, че нито една заинтересована страна, нито една група не контролира а, нещата. Нямаше никакво желание да създаде някакъв регулаторен орган, дори обратното се казваше, че това би било наистина смъртта за интернет. И форумът беше много интересен, защото се изказваха най-различни мнения, много открито. Имаше най-различни гледни точки, които бяха представени. Успехът на форума през последните години доведе до поредица инициативи, които му придават характер повече свързан с дейността на правителствата. Т.е. с други думи, правителствата ще отговарят за управлението и организирането на форума, ще определят в по-голяма степен кой ще участва във форума. Имаше много интересни инициативи, издигнати от Китай и Индия, а също така от Бразилия – Основната цел беше да се организира дебат по това дали този форум трябва да има повече правомощия по взимане на решения. От друга страна, европейците и американците смятаха, че това не трябва да се случва. Госпожа Крос и представителите на Европейския парламент изтъкнаха открития характер на форума. Ние смятаме, че това е жизнено важно за форума, той да бъде открит и да не взима задължителни за изпълнение решения, за да не се превръща той просто в още една институция и по този начин просто ще се обесмисли съществуването на форума и това беше преобладаващото мнение – то беше изказано и от представителите на правителствата на европейските страни някои представители бяха много високопоставени длъжностни лица, например министъра на Обединеното кралство, който отговаря на, за далеко съобщенията. Той беше много активен и той много активно защитаваше идеята, че форумът не трябва да става един междуправителствен инструмент, че той трябва да бъде един форум, в който да могат да бъдат представени всички заинтересовани страни. В момента този въпрос ще бъде предмет на дебата в ООН. Китай ще предложи резолюция по въпроса. Позицията на други страни, САЩ, Европа и други западни страни, ще бъде да отговорим на тази резолюция. Също така бих искала да привлека вашето внимание към нашите контакти с правителството на Кения. Това е наистина много интересно и важно, защото ние знаем, че Кения е една сравнително бавно развиваща се страна. Това е една африканска страна, която има економически растеж и растежът е 5 до 6%, което е доста висок показател. Кения е лидираща държава в Източна Африка. Кения е много ентусиазирана, що се отнася до подкрепата на информационните и комуникационните технологии. Накрая ще ви разкажа една история. Ние имахме посещение на едно училище с 2000 ученици, които бяха на възраст от 3 до 12 години. Ние бяхме там заедно с госпожа Кръс. Това посещение беше много приятно, защото това беше един изключително беден район на града с полуразрушени сгради. Хората живеят там почти на улицата, обаче учениците бяха много ентусиазирани. Те проявяваха огромен интерес към информационните, комуникационни технологии. Това беше наистина впечатляващо. И това е нещо, което е много характерно за Кения, нещо, което е приоритет за държавата. Ние заедно с Европейската комисия участвахме участието ни в този форум и генералният директор на комисията, както и госпожа Крус, изразиха интерес към това да бъдат засилени взаимоотношенията с парламента за да започне подготовката на форума една година предварително, така че през декември ние ще се срещнем с тях отново и ще обмислим как да действаме. Ако този форум наистина остане един истински открит, независим форум, Аз мисля, че това ще бъде нещо уникално и мисля си, че точно това е насоката, в която трябва да продължим да се придвижваме. Благодаря ви. Благодаря. Господин Вейбе. Благодаря за това много интересно изложение и смятам, че заключенията ви са много верни и коректни, а именно, че този форум трябва да остане едно открито събрание за обмен на мнения и опит. Имам един конкретен въпрос. Е, един от най-големите проблеми във връзка с новите технологии е, е циф... разликата в цифровите технологии, социалните различия, които съществуват Много интересно е това, което разказахте за Кения. Вие дадохте като пример Кения. Направени ли бяха предложения по време на този форум, за да може технологичните различия да не продължават да се задълбочават? Тъй като във връзка с цифровите технологии, е важно достъпа до тях, а именно налагат се значителни инвестиции в инфраструктурата в големите градове, в крайбрежията. Има такова, такива, но вътре в провинцията, в селските райони, изчезват тези структури. Няма ги. Така че, говорили се по тази тема за различията в достъпа до цифрови технологии и как да се помогнем за това. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Един въпрос и аз искам да добавя. А, това е нещо, което не е обсъждано на форума, но мисля, че нашия, нашата комисия трябва да се заеме с това. Това е новия протокол в интернет. Мисля, че засегнахте този въпрос. Е, сегашният протокол IPv4 е, вече не се използва, е, вече е изразходван, вече е разпределен. И съвсем скоро повече няма да има адреси. И преминаването към новия протокол IPv6 изисква усилия и от страна на Европейската комисия, която започна преди известно време да разработва документ, доклад по този въпрос. Мисля, че трябва заедно с комисията да работим по този въпрос. И един коментар. Виждам, че сте обсъждали ползването на изчисляване в облак в институциите. Аз наскоро установих, че аз не мога от парламента да получа достъп до облак. Искам а, да кажа, че имаме нужда имам, да се ползваме с това право. Да. По първите бележки, проблемите с различията в а, достъпа до цифрови технологии. Има такава дискусия, развитието на технологиите, на ИКТ и социално-економическите условия. Това е една непрекъснат дискусия и там бе воден но такова обсъждане нямаше списък, не се стигна до списък с мерки в различните държави, а има различни ориентирания, които ги обсъждаме и тук. Мисля, че много може да бъде направено не само по това, което касае нашите държави и членките на Европейския съюз, тези различия са културни, географски, по географски причини. И когато говорим за развитието на широко лентовата мрежа, говорим за това и за новите поколения от тези цифрови технологии. Ние не говориме тук а, през погледа на комисията, а през погледа на парламента. За е, една тема е важна за Европейския парламент и бе говорено по нея с отговорните лица от Кения и с национални и британски, френски депутати и с членове на Европейския парламент. Имаше заседание и бе поставен въпроса дали при следващият форум по управление на интернет не е удачно да се създаде една група от депутати от различни парламенти, включително членове на Европейския парламент, за да се обсъжда тази тема. Има редица инициативи и програми, ние бяхме, например, при презентацията на една програма за е, използването, повторното използване на материали от е, тези технологии. Чухме доклад от един предприемач, е, компания, която се е занимавала с рециклиране на такива технологични уреди и материали. Това е една инвестиция в развитието. И това, което господин Калфин каза за интернет протокола, тази тема бе спомената. Имахме такова заседание като членове на парламента с Айкон, председатели на Айкон и два члена на Айкон имаше там. Разбира се, по Айкен можем малко да кажем или да направим нещо. Можем да кажем какво мислиме, може да поставяме въпроси, но ние като парламентаристи нямаме никаква правомощия. Айкен е частно дружество, което се занимава с а, такава управление и е споразумение има с американското правителство. Функционирането на Айкен, състава на съвета, различни въпроси се обсъждат но както казах, това са въпроси, които са в рамките на това споразумение между Айкен и американското щатското правителство. Разбира се, има проблеми е, при Айкен, защото той е монопол. Но пазарното стопанство не бива да има монополи няма конкуренция. В случая имаме едно единствено предприятие, което е поело тази задача и носи още по-голяма отговорност, защото за него не въжат правилата на пазара. Следователно е много важно тук прозрачността в поведението му, възможно най-голяма независимост – е нужна в рамките на рамковите пазарни условия. Айкен, знам, че става все по-видима дейността на това дружество, <coughs> дейността му към, по интернет – Комисията е в непрекъснат контакт с щатското правителство и се занимава с тези въпроси. И както вие сте направили, така можем и ние да назоваваме само проблемите. Има наистина недостиг на адреси, говори се за прозрачност, има проблеми, наистина, които са повече политически. Но ние имахме заседание с ICANN и за протокола изложихме нашата позиция, нашето мнение, поставихме редица въпроси, така че бяхме доволни. Но това, което точно вие питахте, не го разгледахме, не беше предвидено в дневния ред. в следващото заседание, което ще имаме с комисията и генералния директор, ще помоля да се погрижат да се изясни бъдещето на този форум, това, което има да се обсъжда и Айкен, дейността на Айкен благодаря за този, това подробно изложение. Ние сме го получили този отчет в писмен вид, даже има снимки, великолепни снимки. Секретарията ме помоли всички, които са участвали в това пътуване и искат да внесат изменения, до една седмица да ги внесат, след това ще бъде отпечатано и ще стане официален документ. Така че приключваме с тази точка. Не. Може би да благодаря. Благодаря на секретарията. На Елина беше с нас. И чухме от секретарията, че добра работа сме свършили. Да, наистина секретарията ви похвалва. Ние се присъединяваме към тази похвала. Хиляди благодарности. Закривам заседанието. Желая на преводачите приятна почивка. Благодаря. До скоро.